господин Ника не участва в работата на парламента. Ние уведомихме за това румънските власти. От Европа на свободата и пряката демокрация, от Европа на свободата и нациите и от ЕКАРЕ има номинации за съответните работни групи и на